Госпожи и господа, скъпи колеги, поздравявам ви най-сърдечно. Имате ли забележки по дневния ред? Очевидно няма. Аз ще ви съобщя нещо във връзка с дневния ред. Това, че трябваше да откажем посещението на госпожа Нели Крус, това е ясно. Но също времено ще включим един допълнителен въпрос, а именно за това по какви процедури ще взимаме решения през следващите месеци и години. Това е едно предложение на колегата Рюбих и колегата Свобода. Секретарията вчера ви е изпратил проекта на предложението. Вие сте го получили. Но бих предложил ако е, сте съгласни, първо да обсъдим процедурата, а след това да преминем към гласуване, така както е предвидено в дневния ред. Господин Рюбих не е на заседанието, но господин Свобода е тук. Ето го. Е, малко по-назад седи, но е тук. И за това сега ще го помоля да вземе думата, тъй като Става дума за това дали ще гласуваме днес по тази резолюция, да или не. Хубаво е да изясним процедурата за себе си предварително. Господин Свобода казва, благодаря господин председател. Колегата Любих все още е в е на път, т.е. самолетът му е кацнал, но той пътува с кола към парламента. Става дума за възражение по отношение на процедурата по комитология, макар че тя вече не съществува в предишния си вид. Някои от нас застъпват определени становища. Вие знаете, че няма единно становище по тези въпроси. В този случай Комисията по отношение на законодателната процедура и от правна гледна точка се смята, че греши. Става дума най-вече за това да се компенсират оператори на преносната мрежа за електроенергия. Тъй като нещата са свързани с големи инвестиции и съответно и с възможностите за разширяване и изграждане, до изграждане на мрежата, е, е ясно, че трябва да са на лице съответните средства, а те не стигат. Комисията следва, макар и колебливо, Съответната правна уредба е, едва в началото на 2010 година е, бе възложено едно изследване, за, което има за цел да проучи размера на разходите. Е, решаващият аргумент е всъщност не за това, че предвидените суми са твърде малки по размер. Става дума най-вече за това, че комисията за сега все още е, заема една колеблива позиция, а ние с нашето решение с гласуваното от нас резолюция се надяваме да й дадем тласъка да е, предприеме съответните мерки, така че да се разрешат е, е, съответните плащания, с които ще се компенсират е, е, инвестициите на операторите. Ако ще гласуваме за резолюцията, то Бих искала да ми дадете 5 минути време, за да обсъдя въпроса с политическата си група. В рамките на политическата група нямахме време да обсъдим тази тема. Съжалявам, но наистина имам нужда от около 5 минути. Някои политически групи вече имат готовност по въпроса, но аз в момента не, защото не съм провела разговор с политическата си група. За да пристъпим към гласуване, трябва да проведа такъв разговор. Благодаря ви. Процедурата беше въведена, тъй като някои настояваха за такава процедура на възражение. Обсъдихме въпроса миналата седмица и се споразумяхме секретарията да подготви проекто резолюция. Ако искаме да вземем становище, т.е. да повдигнем възражение, трябва да обсъдим това днес, за да може то да бъде обсъдено в пленарна зала другата седмица. Но мисля, че ще намерим практическо решение на проблема днес. Според мен от значение е да изслушаме по въпросите, които повдигна господин Свобода и комисията, да й дадем възможност да вземе отношение и да поясни, в това число и за онези, които не са толкова добре запознати с темата, каква е същността на проблема. Имаме още три искания за а, вземане на отношение. А да дадем ли преди това и думата на комисията? Мисля, че това би било целесообразно да дадем възможност на комисията да вземе отношение, за да се запознаем с фактите и обстоятелствата. И ще дам думата, може би, на комисията за кратко пояснение. Благодаря, господин председател. Първото, което искам да отбележа е, че Цялата тази история за компенсациите на операторите се точи от много дълго време. Общо взето от момента, в който разделяме инфраструктурата, се разправяме с това. От 1997 година, според мен, започна. Така че не може да се каже, че прибързано сме направили заключения. Компенсациите на операторите имат за цел – да дадат възможност да се създадат нови е, система за таксуване, за да не се изкривява и вътрешния и външния пазар. През 2003 година с регламента за електричеството се създадоха разпоредби за ефективни и транспарентни правила и там се включиха и елементите за компенсация на операторите по процедурата на комитология. Но от няколко години този процес течеше на доброволна основа и операторите по трансфер за тях става все по-трудно да успеят да сключват тези доброволни споразумения. И затова помолиха комисията да разработи обвързващи разпоредби 2007. През 2007-2008 комисията разгледа въпроса. Проведохме пълни консултации с обществеността 2008. Работихме в тесен контакт с заинтересованите страни 2008-2009 и след това дадохме предложението за процедури по комитология. Неофициално го оповестихме през декември, официално го подадохме през март тази година. Това са две свързани разпоредби за комитология. В момента се раз... обсъжда една от тях и трябва да сме наясно, че тези Процедури ще въжат само до 2011 година, март. Тогава ще изтече регламента и ще има нова разпоредба на комисията, надяваме се, в рамките на цялото, целият пакет законодателство по тематиката. А ние взимаме така, даваме важна роля на агенцията да оцени е, разходите на операторите, които осъществяват прехвърляне на енергия през граница да се, и изобщо да се оценят общите разходи за а, предоставяне на инфраструктура, не само разходите не само за страните членки. Ние за момента предвиждаме една първоначална такса за отпускане на инфраструктурата и евентуално за покриване на евентуални загуби. Предвиждаме 100 милиона като цифра. Ние сме стигнали до тази цифра след разговори с експерти и консултации вътрешни е, постигнато без споразумение на среща с страните членки, където всички бяха представени, е, всички е, са, това представлява един успешен край, всички са съгласни, един успешен край на процес, който тече доста дълго време. Благодаря. Благодаря за тези указания. Сега колежката Ек има думата. Първо, според мен текста на резолюцията трябва да бъде раздаден на делегатите, за да можем да я обсъдим, както предложи госпожа Кастиля. Аз лично ще гласувам за. Секретариатът е, вчера ви изпратил текста, но сега ще направим още няколко копия. Госпожа Мануел има думата. Благодаря, господин председател. Ние сме готови да вземем решение. Провели сме необходимите предварителни разговори, консултирали сме се и сме готови да гласуваме. Тъй като наистина са на лице е, достатъчно е, правни основания за едно такова решение. Подкрепяме това, което госпожа Кристил каза. <clears throat> Координаторите вече са се занимали с проекта, с проекта на текста, който трябва да бъде подготвен от секретарията, така че трябва да конкретизираме въпроса за това ще има ли гласуване по резолюция или не. Но инак ние сме наясно, че е, необходимостта от решение е спешно Както ви казах, е, господин председател, ние се допитахме и до експерти, до правната служба и не виждаме основания да бавим работата по това досие. Още повече, че операторите вече са е, се споразумяли и в нашата политическа група също е, има единна позиция. Насоките е, на комисията имат временен характер. Трябва да се изчака края на е, проучването, е, което ще ни даде ясна представа и една по-точна представа за разходите и за необходимите суми до края на 2010 година. Във всеки случай ние сме готови да гласуваме. Колегата Чичестър. Благодаря. Като оставям така на страна инстинктивното ми желание да свърша нещо бързо и после да съжалявам, искам да предложа да си продължим с гласуването така както е по дневен ред, което ще ни даде време след това за тези, които искат да се консултират. Така че подкрепям госпожа Делка Стилио за едно е, съвсем кратко прекъсване на заседанията, за да може да се проведе една малка дискусия в групите и след това да намерим начин да се съберем отново и да гласуваме по предложението. Но определено смятам, че е добре да имаме малко време за дискусии и след това всички ще бъдат по-доволни от процедурата, по която ще се гласува. Благодаря. Мистер Видел Квадас. Видел Квадас. Благодаря, господин председател. Става дума за тема, при която обикновенно трудно постигаме съгласие между политическите групи. Намираме се в е, ситуация на легитимни конфликти на интереси между така наречените транзитни страни и нетранзитните е, страни, които са само получатели и както госпожа Кастилио с право посочи, е НП се намира в подобна ситуация, както и другите политически групи. Вътре в нашата политическа група има различни становища, различни мнения. И за това в момента се нуждаем от допълнителни разговори и консултации и не бихме могли да изразим ясно категорично становище. Във всеки случай по отношение на процедурата имаме известни е, е, резултати. Вече правната служба каза, че е, процедурата е била коректна, но Както казахме, по процедурни съображения ние не можем да подкрепим е, възраженията. Е, друг е въпросът, че в политиката има и редица други съображения, които не са свързани само с формалната процедура. Що се отнася до ЕНП, е, ние чухме вече изказване от името на нашата група. Нуждаем се от е, повече време, за да вземем решение. Господин Рюбих, благодаря, господин председател. Е, бих искал да се извиня за закъснението. Самолетът ми кацна с закъснение. В момента работим вече на основата на Лисабонския договор и естествено процедурата по кометология придобива ново значение. Ще трябва да извършим отново проверка на това, което комисията междувременно вече е представила на масата и отговаря на действащото към момента законодателство. При всички положения става дума и за потребности на вътрешния пазар, така че не бихме е, могли е, е, да оставим нещата в ръцете на националните държави и техните компетентни органи за Испания, Португалия и други страни е много важно те да могат да изнасят електроенергията. Много е важно тези инвестиции, които се предприемат в съответните страни, след това да се изплащат, да могат да се компенсират. Така че това решение, е, което за момента е поставено на масата, е, очевидно противоречи на принципите на вътрешния пазар и на неговите нужди. По този въпрос Австрия има определена позиция. Тя се противопоставя на такова решение, защото ще загуби а, доста средства. Испания, от друга страна, ще бъде облагодетелствана от такова решение на комисията. Люксембург пък не е нито транзитна държава, нито голям износител, нито голям вносител. Така че ние нямаме някакви определени интереси, заложени на карта във връзка с това решение. Имам обаче два коментара. Първо, странно е, че трябва да променим правилата, да въведем преходен период, при положение, че ще създадем европейски регулаторен орган, който ще ни представи по-добра статистика. Не разбирам защо трябва да променим правилата още в рамките на тази година. Второ, според мен Европейската комисия трябва малко повече да уважава Европейския парламент като институция. А ако въпросът е от толкова голямо значение за комисията, тя би трябвало да отдели повече време да ни обясни в какво се състои проблемът и защо е необходимо да се предприемат действия по него. И според мен, с оглед на педагогическата функция, която упражняваме а, спрямо комисията, а, тя би трябвало да ни предостави повече информация. Благодаря ви. Мисля, че а, с това описахте проблема. От процедурна гледна точка сме изправени пред проблем. Трябва да вземем решение днес, за да може да бъде стартирано обсъждането в парламента. От друга страна, разбирам и онези колеги, които споделиха, че им е необходимо малко повече време за обсъждане. Имаме а, две възможности или сега да пристъпим към гласуване, или за да дадем повече време на политическите групи да удължим а, днес заседанието, да поставим още една точка на дневния ред. Но не мога да ви кажа точно кога. Но това би бил справедлив подход, тъй като така всяка политическа група ще има още малко време, за да обсъди проблема. Това са двете възможности. Има и трета, може би, да обсъдим а, този проблем днес а, в началото на следобедната сесия. Това би било малко сложно, но в крайна сметка можем да вземем решение още днес по дневния ред. Бих искал, а, господин председател, да определим точно момента на обсъждането или по-точно на гласуването. Да, знам, че не е лесно от процедурна гледна точка, затова бих ви помолил всички да бъдете точни. Например, в 3 часа ще проведем гласуването за резолюцията. До тогава имате възможност да обмислите и да обсъдите позицията си. Но трябва да проведем гласуването точно в 3 часа, не по-късно. Да, можем да проведем гласуването в 3 часа. В крайна сметка това е гласуване с да и не. И така променяме дневния ред. В 3 часа ще проведем гласуване относно резолюцията. И всяка политическа група ще може да изрази позицията си. Господин председател, разбирам, че големите политически групи са изправени пред по-голям проблем във връзка с постигането на единна позиция в сравнение с по-малките. Не можем ли да проведем гласуването в края на следобедната сесия или в 4 часа, така политическите групи ще имат повече време. Не би било проблем да проведем гласуването след срещата с господин Йотингер – по-добре още днес сутринта да приключим, защото резултатът трябва да бъде предоставен на парламента, трябва да бъде преведен текстът. Ще възникнат редица технически проблеми. Нека да се споразумеем за 15 часа. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Гласуване за доклада, представен от господин Якучи. Разполагате с екземпляр от доклада и с картите за гласуване. Можем да започнем с гласуването, ако сте съгласни. Wir machen es äh, immer, wie immer, anhand der Liste. Einverstanden? Und, äh, damit Гласуването, както винаги, ще провеждаме на основата на списъка за гласуване. 41-во изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 1. Кой е за? Само секунда. Кой е против? Въздържали се? Приема се. А, Анте Каспари има въпрос по процедурата. Господин председател, имаме малък проблем. Секретарията на комисиите ИТРЕ и ИНТА не са координирали добре нещата помежду си, защото а, има изменения А, внесени от комисията ИНТА Установявам, че в списъка за гласуване липсват всички онези изменения, които са внесени от комисията Инта и затова бих е, желал да получа обяснение от секретарията, какво ще предложи секретарията. Аз не мога да ви отговаря, да питаме секретарията, казва председателят. Е, Даниел Каспери, госпожи и господа, Днес за първи път секретарията е получил измененията, внесени от комисията Инта. Затова те не са включени в списъка за гласуване. Те са представени допълнително, така че е, приемаме кратичните бележки, те са основателни. Въпросът е практически как да решим въпроса. Не можем да очакваме естествено всички вас да се ориентирате правилно с е, допълнителните текстове. При всички положения или ще продължим да действаме така по списъка, както започнахме, или ще прекратим гласуването, ще подготвим нов списък и едва тогава пак ще гласуваме. Би било хубаво, естествено, да хвърляте поглед в допълнителните текстове и изменения, които са ви дадени. Може би ви звучи безсрамно, но нека да чуем и други предложения. Аз мисля, че не бихме могли в момента да гласуваме на основата на този непълен списък. Е, естествено от съществено значение какви са измененията на комисията Инта. Вие, след като секретарията не се е организирал да ни прати позицията, смятам, че трябва да отложим. Просто как е възможно да отидем да гласуваме и да нямаме позиция. Сега какво да гласуваме, само за да гласуваме? Kollege Chachimakakis, müssen wir noch diskutieren. Geht ganz schnell. Können... Колегата Хачимакакис, ние можем да приемем, че не бива да отлагаме гласуването. Така и така, при всички положения в пленарна зала трябва да има внасяне на документа и гласуване. Може би можем да направим едно изключение. Да, добре. И така, сега, нека да гласуваме за това. Ще отложим ли гласуването или не? Да или не? Кой е за, кой е против? Въздържали се? Добре, тогава продължаваме по този, макар и не е пълен списък. Е, наистина неприятно е, но за пленарна зала нещата ще бъдат подготвени е, прецизно. И така, и сега стигаме до Юри едно. Кой е за? Кой е за изменението Юри едно? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 47 изменение за, против, въздържали се, приема се. 48. Да. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Трябва да направим проверка с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Много ви моля, включете е, апаратчетата за гласуване. Оказва се, че е, системата за гласуване, електронната система за гласуване не функционира. Очевидно не всеки е в състояние да гласува с електронна карта. И така, моля ви, режим на гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. И да видим сега резултатите. Да, приема се. Колегата Ек не се говори в микрофон. Очевидно нещо продължава да не функционира. 52 до 55, нали? Това сега предстои да гласуваме, казва председателят. Да повторим гласуването. Чуват се гласове от залата. Да, а, значи, нещо с резултатите не е вред. Много ви моля отново да повторим гласуването. Електронно гласуване,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 56. No, no, you. Yeah? 50, 53, yeah? After the compromises. Fifty-six. 56. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 57. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. Кой е за?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 67 за, против, въздържали се. И това се прие. 69 за, против, въздържали се. Приема се. 70-то изменение. Искате проверка по 69? Да, добре, моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е приема се. 70 за, против. Ще ви помоля да повторим. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 76 за. Не, извинете, 73-то изменение преди това. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега 76 за, против, въздържали се, приема се. Три имко. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Юри 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Пето. Юри за. Против. Въздържали се. Приема се. 78. Да, за. Против. Въздържали се. Приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 8 юли за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 89 за, против, въздържали се, и това се прие. 88 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8 имко за. Против. Въздържали се. Приема се. 91 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Юри 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 96 за.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 Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Юри 10 е, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против. Електронно гласуване, моля. По изменение 117, моля, гласувайте. Шлосен. Край на гласуването. Една карта от НП в повече, две вече. Край на гласуването. Приема се. 118. 118 гласуваме. Моля. За. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. При... Отхвърля се. Компромис 12. Кой е за? Не, не. Да, да, все пак. Компромис 12 за, против, въздържали се. Прие се. Сега отпадат много. 125. Кой е за? Против? Значи 125 няма нужда да се гласува. Не, не. Гласуваме. Моля ви, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 127 за. Против? Въздържали се? Приема се. 129 за. Против? Въздържали се? Приема се. 132 за против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 14 имко за, против, въздържали се, приема се. Госпожа Кохмарин. 119, 88 вече се прие. Така че няма нужда да гласуваме отново. Те са свързани с изменение 4 на Имко. Ако правилно се ориентирам. Да, казва председателят, имате право, но това се отнася само до втората част. Така че трябва да се върнем още веднъж на 119, втора част. Е, моля, гласуваме за, против, въздържали се. Прие се. И така. 14 имко, кой е за? Против? Още веднъж, моля, гласовете за. 14-то изменение, против, въздържали се, приема се. Първо изменение имко, за, против, въздържали се, приема се. Две имко за, против, въздържали се, приема се. А сега четвърто. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13. За, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се. Моля да проверим с електронно гласуване. Ако обичате, Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение е за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето изменение е за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. Кой е за? Кой е против?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 въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема. Отхвърля се, извинете. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. С. Юри, кой е за? Против въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, отхвърля се. Компромис 15, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Д. Юри, кой е за, против, въздържали се, приема се. 32 за, Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против. Въздържали се. Е, моля ви, електронно гласуване, тъй като резулт... разликата беше малка. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Б. Юри. Кой е за? Против.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 Отхвърля се 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. А сега гласуваме по целия текст. Електронно гласуване по целия текст. Край на гласуването. Приема се единодушно. Всичко е ясно. А сега трябва да гласуваме още и по е, изменение едно допълнително. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение е за, против, въздържали се, приема се. Три за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по предложението за резолюция. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултата е категоричен. Единодушно се приема. Поздравления! А сега отново така, гласуваме по измененията, които допълнително гласувахме. Електронно гласуване, край на гласуването. И тук имаме един ясен резултат. Приема се. Поздравления на докладчика. Благодаря ви. Имайте предвид тези, които ни напускат сега, че в 3 часа отново ще гласуваме. Бъдете точни. А сега преминаваме към точка 5 от дневния ред. Става дума за завършване на вътрешния пазар за електронна търговия. Ако Нямате нищо против, ще помаля всички от тези, които желаят е, да провеждат разговори помежду си, да го направят извън залата. Би било по-добре да е, продължат обсъжданията, които не са свързани с точка 5, извън залата, а ние да продължим по дневния ред. По този доклад разполагаме със становище, представено от колегата Сокалас. Ще му дам думата за излагане на становището, като отново помоля всички останали да прехвърлят обсъжданията навън. Wow. E Електронната търговия е ключов пазарен сектор за 21 век. Развитието на електронната търговия е предпоставка за създаването на единен европейски цифров пазар. Освен това, електронната търговия може да се окаже от съществено значение за завършване на вътрешния пазар за електронна търговия, като даде възможност на 500 милиона потребители да продават и закупуват продукти. Електронната търговия вече представлява съществен процентен дял от европейските продажби на дребно, над 5%. а общият ти оборот се оценява на 140 милиарда евро. Между 2006 и 2008 година редица европейски потребители, процентът на европейските а, потребители закупили стоки онлайн се увеличи с около 10%, а 51% от а, Търговците на дребно в Европа продават и онлайн. За сравнение, само 21% към момента извършват трансгранични транзакции. През 2006 година този процент съставляваше 29%. Европейските потребители прекарват повече време, сравнявайки продукти и предложения онлайн, за да намерят най-изгодните цени. Европейската електронната, извинете, търговия разполага с потенциал за увеличаване дела на възможностите за сравняване на предложения и цените. Все още обаче съществуват бариери пред електронната търговия на национално равнище. За съжаление, по-настоящем ситуацията е следната. Европейската търговия, електронната търговия представлява виртуален пазар за търговците на дребно. Те използват преди всичко компютри и веб-сървъри, произведени в Китай, а софтуерът за целта се разработва в Съединените щати. Сертификатите, необходими за тази цел, се разработват в Съединените щати, също така и системите за заплащане – тези системи се предоставят на европейския пазар от компании, които са базирани в по-голямата си част в Съединените щати. Единственото европейско участие в цялата верига е законодателството за а, данъците и таксите. И именно те създават най-значителните бариери за развитието на електронната търговия в Европа трябва да намерим начин за изграждане на европейска рамка за трансгранична електронна търговия. Да упростим рамката, за да улесним работата на стотици хиляди експерти и участници в процеса в Европа. Така ще им дадем възможност да създадат един общ пазар, от който да проистича и добавена стойност за европейските потребители. Това са около 350 хиляди продавачи на дребно. Трябва да създадем сигурна онлайн среда, в която те да имат възможност да участват в онлайн транзакции и да им предоставяме услуги, с които да преодолеем съществуващите към момента недостатъци в системата за електронна търговия. Това трябва да е крайната ни задача да създадем една проста, сигурна, стандартизирана рамка за извършване на електронна търговия, която да даде на всички потребители и участници в процеса да извършват ефективно транзакциите си. Тази цел е заложена и в документите, изготвени по въпроса от комисията. Комисията проведе подробни проучвания, в които са описани проблемите, пред които е изправена електронната търговия и са изложени а, възможни решения. Както потребителите, така и търговците са единни възстановището си, че са необходими такива решения. Европейската комисия е решена да приключи процеса по създаване на вътрешен пазар за електронна търговия. За тази цел са прияти редица директиви, в това число за правата на потребителите и за електронната търговия. Проблемът с Европейския съюз е, както винаги, може би, че разполага с прекалено много инструменти. Но сега е моментът да се преодолеят бариерите пред електронната търговия, да се увеличи доверието на потребителите. За тази цел от огромно значение е да се създаде единен цифров пазар в Европа. Електронната търговия е от особено значение за и къде технологиите и къде пазара в Европа. Ето защо този пазар ще играе и голяма роля в насърчаването на електронната търговия. Надявам се колегите ни да предоставят редица предложения, така че да можем да изготвим един балансиран текст. Благодаря. Позволете ми първо да дам думата на колегата Енчо. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка от страна на моята политическа група. Ще приветствам колегата за този доклад. Той е положил много усилия и освен това ние работихме в тясно сътрудничество при изготвянето на това становище. Работихме много добре и е, с комисията ИМКО. В съобщението на комисията се посочва, че става дума за значителни пречки е, в рамките на трансграничната електронна търговия, тъй като нещата са свързани с регистрацията по ДДС, с е, събирането на такси. Е, и така нататък, което води до ограничаване на електронната търговия. Е, в е, държавите членки има доста ограничителни действия, което в крайна сметка затруднява електронната търговия в рамките на вътрешния пазар. Така че смятам, че е необходимо наистина да се приеме директива по предложение на комисията за защита на потребителите. Аз подкрепям и предложението, свързано с член 20, алинея 2 на директивата за защита на потребителите. Като става дума на, конкретно за това да се прекрати дискриминацията от страна на търговците в зависимост от седалището или мястото, на което се намира филиалът на търговеца и в зависимост от регистрацията по местоживеене на потребителите. Това очевидно е свързано с желанието за облегчаване на и оптимизиране на начина на събиране на ДДС. Това означава, че е, държавата на происход е, би трябвало да предприеме всъщност необходимите действия за регистриране на е, оператора, но е, ние е, сме задължени да предприемем нещо според нас във връзка с е, обмена на информация и свързването в една мрежа на всички данни в е, компетентните органи за регистрация по местоживеене, е, е, включително и по отношение на търговците. Така ще допринесем за една по-висока степен на хармонизация – стандартите, е, които трябва да се спазват по отношение на електронната търговия, ще могат да се проследят по-лесно. Търговците ще могат да контролират е, по-добре е, съответните процеси и също времено ще стигат до необходимата информация по-безпроблемно, тъй като те се нуждаят от определени данни, свързани с е, регистрацията, с е, данъчната регистрация и така нататък. Освен това трябва да се предприемат мерки по отношение на езиците. Английски, френски е, трябва да се включат задължително като допълнителни езици, освен езика, официалния език на дадена страна. Търговците на веб страниците си трябва да посочват съответните регистрационни номера по този начин ще укрепим, ще засилим доверието към услугите, които се предлагат в рамките на електронната търговия. Що се отнася до ДДС в рамките на трансграничната електронна търговия, аз бих призовал към хармонизация на ДДС на европейско равнище, но само в сферата на електронната търговия. Това отново ще засили доверието на потребителите и в този смисъл е необходимо да се споразумеем с общи стандарти, които би трябвало да се отнасят и до ползването на дебитни и кредитни карти. като това пък от своя страна ще укрепи доверието в системите за разплащания онлайн. Става дума най-вече за плащанията с кредитни и дебитни карти, но преди всичко кредитни карти. Те се приемат от определени компании до този момент, но би трябвало да почнат да се е, приемат е, без е, дискриминиращи ограничения и от търговците. Така че е, всеки опит за дискриминация по отношение на определени кредитни карти би трябвало да бъде блокиран. По отношение на, повтарям, трансграничната електронна търговия и системата за разплащане онлайн. Имам предвид най-вече верификационните е, програми във връзка с е, кредитните карти Visa и MasterCard. Те е, естествено също ще допринесат за укрепване на доверието. Много често заплащането се извършва с международни кредитни карти, тъй като, да кажем, националните кредитни или дебитни карти не се приемат. Не е достатъчна една такава възможност, особено по отношение на виза. Концернът виза е ориентиран най-вече към печалбата, докато Търговците и операторите в Европа в момента имат други грижи. Те се опитват да се задържат на пазара, да оцелеят. Така че заедно с комисията, заедно с Европейската централна банка, трябва да се потърси вид за разработване на една европейска система, подобна на системите Мастер и Виза. Инак ние няма да бъдем конкурентно способни в тази сфера. Така че ние на европейско равнище се нуждаем от наша собствена специфична система за електронни разплащания. Необходими е, са ни и определени е, стандарти по отношение на разплащането, на разпространението на реклама е, онлайн. Търговците естествено трябва да се съобразяват с определени общи правила, но би трябвало да разполагат и с известно свободно пространство за действие. Именно в условията на економическа и финансова криза смятам, че трансграничната електронна търговия предлага шансове за съживяване, за възстановяване на економиката, но за да е, можем да се възползваме от е, този шанс в е, пълен размер, ние би трябвало да разработим необходимите стандарти и с помощта на финансови инструменти и програми ще отговорим по-адекватно на финансовите затруднения на определени търговци, оператори, но най-вече на потребителите. Потребителите именно се нуждаят от най-голяма, най-висока степен на защита в рамките на трансграничната електронна търговия. Това не бива да се забравя. Смятам, че това са основните моменти при по-нататъчното развитие на трансграничната електронна търговия. Благодаря предварително за всичко това, което сега ще чуем по време на дискусията, но също и за изказването от страна на комисията. Благодаря, господин председател. Много неща вече бяха казани. За това ще се опитам да бъда кратка. Директивата в тази област вече е устаряла. Още през изминалата година трябваше да бъде изготвен актуализиран доклад. Комисията не направи това. Ето защо сега е моментът да допълнително да я мотивираме да предприеме стъпки в тази насока. Между 2001 и 2009 година само в Германия броят на покупките по интернет се увеличи от 12,9 милиона до над 32 милиона. Виждате, че секторът се развива много динамично. защото защото трябва да преразгледаме голяма част от нормативната рамка, така че да осигурим да се справим с следната ситуация, а именно нези, които а, извършват а, транзакции и покупки по интернет, са дискриминирани в сравнение с онези, които извършват такива действия съвсем нормално в магазин. Поради това трябва да се извърши хармонизиране между на нормативната рамка по отношение на електронната търговия и тази по отношение на обичайните канали за търговия. Само така, например, съществува правило, следното правило, само тези, които извършват търговия по обичайните канали, имат право да се регистрират и за извършване на електронна търговия. Според мен това правило е устаряло, то трябва да бъде премахнато, трябва да осигурим на купувачите възможност с помощта на по-добри услуги и по-конкурентни цени да имат по-широк достъп до електронната търговия. Трябва също така нези търговци, които използват електронните канали да имат същите права и задължения, като тези, които използват обичайни канали за търговия. За това трябва във възможно най-кратък срок да извършим и необходимото хармонизиране на нормативните рамки. Благодаря ви. Давам думата на господин Давид Мейер от името на комисията. Благодаря. Съвсем накратко. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка за много конструктивните и доброжелателни коментари. От наша гледна точка проблема е изключително сложен. Както и тук се видя, че има ред проблеми в, по отношение на защитата на данни, на управлението на самите е, стоки и предлагането им, начина на плащане и така нататък. Много проблеми, които се свежат до един проблем за консуматорите, потребителите в Европа. Ние открихме, че около 50-55% от случаите е, потребителите, когато купуват продукт отвъд граница, са наясно с разходите за изпращане по почтата, но имало и моменти в 60% от случаите всъщност с проблеми за изпращане на стоките през граници. Това има своите последици за конкурент конкурентоспособността, особено в малките страни членки. Защото ако там не може да се пазарува с някаква стока по интернет, най-вероятно тя не се предлага и в самата страна. Така че завършването на външния пазар и предоставянето на всички облаги от тази търговия на нашите граждани е свързано с пълното развитие на електронната търговия и решаването на всички свързани с нея проблеми. Това е много важна възможност за малките и средни предприятия. Защото по този начин, ако те имат продукти, които нямат голямо търсене на национално ниво, могат да ги предложат на европейско ниво и едно по-широко търсене може да даде възможност на предприятието да съществува. Електронната търговия в такъв смисъл дава възможност на предприятието да действа по-ефективно. Ние ще огледаме много внимателно вашия доклад и от коментарите и проекто доклада смятам, че ще извлечем съответни полки. Благодаря. Благодаря ви и ще дам думата на колегата Хенен. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Според мен трябва да приложим и малко по-различен подход, а именно да си зададем въпроса защо не функционира електронната търговия на международно равнище, въпреки че функционира доста добре на равнище държави членки. Много често потребителите стават жертва на нелоялни практики от страна на търговците. Както се казва в Белгия, кредитите умряха, защото бяха умъртвени. И същото е и с електронната търговия, когато няма достатъчно доверие в нея. Срокът за внасяне на изменения е 6 май, 12 часа. Постигнахме споразумение за това. И с това приключихме с обсъжданията на тази точка от дневния ред. Преминаваме към точка 6. Следващите стъпки за управление на интернет. Докладчик е колегата Соса Вагнер. Имаме малък технически проблем. Трябваше да се проведе видеоконференция с експерти, но за съжаление нямаме техническа възможност за това. Няма да можем да проведем тази конференция днес. Въпреки това, ще дадем възможност на колегата Вагнер да изложи доклада, а след това ще намерим начин да проведем срещата с експертите, било днес или на по-късен етап. Господин Соза Вагнер, имате думата. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие днес да мога да се срещна с експертите, които поканихме на тази среща на тема Бъдещето на управлението на интернет. Това е темата на днешния ми доклад. Уважаеми дами и господа, разполагате с текста на доклада ми. Предполагам, че сте се запознали с него. Той е преведен на всички официални езици на Европейския съюз и ви бе предоставен преди няколко дни. Доколкото разбирам, днес ще трябва да изслушаме експертите и то в последователността, определена от господин председателя. Да, действително имаме технически проблеми с видеовръзката и по-точно с възможностите за устен превод. Ако не можем да ги решим тези проблеми, ще трябва да приложим друг подход, например да изслушаме онези експерти, които присъстват тук в залата, в последователност, която вие можете да определите. Добре, тогава бих помолила дамите и господата експерти, присъстващи тук в залата, да изложат а, своите доклади. Първият на списъка е господин Фредерик Донг. Имате думата. Благодаря. Господин председател, уважаеми депутати, за мен е голямо удоволствие да допринеса към работата на вашата комисия по един много важен доклад, както каза и председателя, управлението на интернет. Това е ключов проблем за общността на интернет и ние можем да споделим нашия опит, защото е, сме участвали нееднократно на много форуми на международно, регионално и местно ниво. Първо искам да започна да с описване на проблема и да дефинирам какво разбираме под е, екосистемата на интернет. Защото тези понятия са изключително тясно свързани с е, механизмите за управление на интернет. Е, гениалният аспект на интернет се състои в отворената архитектура, която дава възможност на потребителите да избират или да дори да създават хардуер и софтуер и услугите, които посрещат най-добре техните нужди. Затова тя продължава да бъде платформа за иновации и творчество. Структурите за управление на интернет и съответните механизми са свързани с техническата е, архитектура и се почиват на принципите на отвореност и прозрачност – и са неразделна част от развитието на интернет. Е, модела на развитие на интернет е, отговаря не само за самия интернет, но има и огромни но влияние върху всички аспекти на човешката дейност, включително управлението и промяната на институциите. Е, такава промяна институциите се вижда и на европейско ниво, примерно електронните форуми за открит е, е, многоетапен диалог за дискутиране на проблеми, които до съвсем скоро по традиционните модели просто не бяха възможни. Е, европейският платформа и форума за дискусии на интернет е възможно, дават възможност на всички заинтересовани страни да изкажат своето мнение по всички въпроси, в които, по които те имат отношение. Тези е, модели се признават и от Организацията за економическо развитие на Европа и те призовават и за подходи, свързани с мрежата, мрежови подходи за решаване на определени проблеми. Има много примери за управление на мрежата и начини за е, разширяване, откриване на начина на това управление. Те трансформират и правителствата, институциите, и начините за управление. Какво означава модела за управление на интернет? Първо, интернет е мрежа от десетки хиляди мрежи, които имат съответните данни и своите отговорности. Второ, тази мрежа работи посредством ангажимента на много организации, хора, експерти, научни изследователи, е, работещи в е, академичните страни, правителствени чиновници. Трето, развитието на интернет се базира на открити стандарти които се разпространяват безплатно и са достъпни до всички. А освен това, модела на интернет се базира на ключови принципи, които дават възможност да се използват много успешно и по изненадващ начин ред приложни продукти. Тоест, интернет е една гъвкава и адаптируема система, и нейната стойност е по-голяма от стойността на отделните й части като цяло. Има ключови и много важни примери за подобни успешни системи за управление, прилагани на ниво организация или место ниво. И това ни е, е, води до втория въпрос. Каква е така наречената екосистема на интернет. Това е система, която дава възможност да се развиват системите на интернет на световно ниво. Това се осъществява от организации, които споделят общите разбирания за отвореното естество на интернет. Тези организации са органите за развитие на технически стандарти, ред организации, които се занимават с това. Второ, организациите, които управляват ресурсите за разпределяване на данните. Цитират се ред организации. Трето, компании, които предоставят услуги, мрежови услуги, като примерно предоставящите интернет, операторите, Четвърто. Лица и организации, които използват интернет за целите на комуникации помежду си, разработват често иновативен софтуер и услуги. И също организациите, които предоставят образование и изграждат капацитет за предоставяне на интернет технологии. Това са е, образователни институции, правителствени организации и международни компании. И сега искам да коментирам един въпрос, който е много важен и в съобщението на комисията и в доклада на господин Вагнер. Както виждате от е, образованието, от е, описанието на системата за управление на интернет, трябва да очертаем една много важна, но все пак тясна техническа функция. Управлението на интернет не се извършва от един орган. Обществото, което работи по интернет, счита, че Мога да се осъществява управление на интернет по отношение на а, така наречените домен отпускани това на потребителите. Това е ключов момент. А, и тук трябва да се спазват основните ключови принципи. Първо, прозрачност, т.е да продължава навременно да се предоставя полезна организация за, организа... за начина на организация и за предоставянето на тази организация, също така и да се оповестява ясно информация за взетите решения. Второ, участие на всички е, заинтересовани страни. Трето, вземане на решения базирани на данни. Четвърто, диалог, който включва всички заинтересовани страни. Тоест всички заинтересовани страни да могат да обсъждат нещата едновременно и да обсъждат едни и същи проблеми и да предлагат е, решения, а не да решават само собствените си единични проблеми. Други важни теми са отчетността, отговорността, да може да е, има отчетност е, не само в рамките на техните отговорности, техните тесни отговорни. А също така, доста важно е да има механизъм за решаване на оплакванията и споровете. Много се радваме, че подобни проблеми бяха възприети от правителството на щатите и те имат ангажимент да работят с тях. Разбира се, темата, която дискутираме, се е, решава и се работи по нея непрекъснато. Членовете на интернет обществото е, дават своето мнение на ред организации и е, призоваваме всички, включително и правителствата, да правят същото. В заключение искам да упомена три ключови елемента от е, моето изложение. Първо, е, че Айкен не, не е единствения, е, който се занимава с управлението на интернет. И също така, че сме убедени че, убедени, че всички въпроси по управление на интернет трябва да се решават в духа на, е, на, на интернет, т.е. прозрачност, е, обща работа и общ ангажимент. Европейския съюз и по-конкретно Европейския парламент, от дълго време всъщност проповядват отворения метод за управление. Те са водещи в международния дебат за това интернет да оставя отворен и достъпен до всички. Много се радвам, че е, доклада ви в момента подчертава именно този аспект, защото това е изключително важно. В момента интернет се сблъсква с много предизвикателства и на световно ниво, и на европейско ниво. Затова трябва да се търсят отговори, в които се ангажират всички е, заинтересовани страни. Но отговорите трябва да се базират на откритост, достъп до всички и прозрачност. Благодаря. Ще дам думата на господин Калклинс, посланник. Радвам се, че сте тук и че ще споделите информацията и опита, с който разполагате с нас. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на Европейския парламент и комисията ИТРЕ за поканата да участвам в днешното заседание. Моята позиция не е съгласувана позиция на правителството, нито съгласувана позиция на интернет корпорацията за присвоени имена и адреси. Но въпреки това поемам пълната отговорност за това, което ще изложа пред вас. Ще се спра върху три въпроса. Първо, отчетността от страна на ICANN, корпорацията за присвоени имена и адреси в интернет – за да ви иллюстрирам напредъка, който е постигнат в тази област, ще споделя, че интернет корпорацията за присвоени имена и адреси е създадена като организация на множество заинтересовани а, лица. По-късно ще се спра а, по-подробно и върху консултативния орган към ICANN, представляваща правителството. Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси е създадена като резултат от прехвърлянето от страна на американското правителство на функциите във връзка с присвояването на имена и адреси в интернет и тяхното техническо управление. Правителството на Съединените щати по силата на меморандуми за разбирателство управ... упражнява стриктен надзор върху дейността на корпорацията. По силата на тези меморандови се изисква годишно представяне на доклади по параметри, които трябва да бъдат постигнати от корпорацията в рамките на една година. През 2006 година е подписано споразумение между ICANN и Националната агенция за телекомуникации. Това споразумение предвижда само един междинен доклад за дейността на корпорацията т.е. отслабва контролът от страна на американското правителство. След изтичането на срока на това споразумение е подписано споразумение за потвърждаване на ангажиментите, което вече не предвижда надзор от страна на американското правителство върху дейността на корпорацията. Предвижда се по-скоро периодичен преглед на дейността на корпорацията в определени области, извършван от различни заинтересовани лица. Единият преглед се отнася до отчетността и прозрачността, друг до въпросите на сигурността, Трети вид преглед се извършва по отношение на конкуренцията и възможността за избор на потребителите. Приета е и рамка за отчетността и прозрачността. Те са приети от през 2008 година и определят три вида отчетност. Първо, отчетност спрямо публичния сектор. Второ, правна и корпоративна отговорност. И трето, отчетност спрямо а, обществото. Това рамково споразумение, в което са посочени тези три принципа, е в период на изпълнение. То беше предмет на оживени дискусии от страна на различните заинтересовани лица – вземащи участие в дейността на корпорацията. Създаден е екип за извършване на отделните видове преглед. Предстои той да започне преглед на прозрачността и отчетността на ICANN, интернет корпорацията за присвоени имена и адреси. Що се отнася до дейността на правителствения консултативен орган, той включва около 100 членове и около 12 членове със статут на наблюдатели. Това са всички държави на Европейския съюз, Съединените щати, Русия, Китай, Египет, Бразилия, Южна Африка, Кения и редица други държави. Задачата на консултативният орган е да предоставя консултации, свързани от област, с държавната политика, които имат отношение към дейността на ICANN. Консултативният орган се ползва със специален статут по силата на подзаконови нормативни актове по силата на този статут, ако бъде отхвърлена препоръка от страна от дадена от консултативния орган, ICANN трябва да мотивира това свое отхвърляне. Създаването на консултативния орган съвпада и с създаването на корпорацията ICANN – Органът предоставя на ICANN принципи и ръководни насоки за присвояването на имена и адреси, за присвояването на имена на домейни, също така и междинни принципи за международни имена на домейни и други. От 2007 година Консултативният орган участва в изготвянето на политики, в изготвянето на насоки за организации, които работят с ICANN. Про изготвянето на политиките на ниво ICANN се провежда отдолу нагоре. Бяха предприяти и значителни промени в изготвянето на политиките в свързаната с това процедура. Според тези изменения, консултативният орган участва с съвети и насоки в цялата процедура по изготвяне на политики. Пример за това е един проект по присъждането на имена на домейни – Кои са основните предизвикателства а, пред консултативния орган? На първо място това са недостатъчните ресурси, които се предоставят от а, правителствата на отделните държави за неговата работа. Не е на лице и достатъчна подкрепа от страна на секретарията, за да се изготви устойчив модел за дейността на консултативния орган. Консултативният орган преразглежда процедурите си за работа. В момента работим с изпълнителния съвет на ICANN, за да определим отново ролята на консултативния орган. Това, тази работа се провежда в рамките на работна група. Тя ще изработи предложения за изменения, които ще представи в края на юни. Срещата ще се проведе тук в Брюксел. И накрая, господин председател, позволете ми накратко да се спра на въпроса за бъдещето на Организацията по присвояване на имена и адреси в интернет. Съкръщението от английския IN. Е Основната й функция се състои в създаване на база данни от интернет адреси. Тази функция се изпълнява в рамките на триъгълно споразумение, което е сключено между Американското правителство, АЕН и компании. На лице са два контракт, два договора, АЕ между АЕН и ICANN, и между АЕН и компании. Първия договор съдържа параметри във връзка с дейността на ICANN по отношение на IN. Функцията на IN е от основно значение за дейността на ICANN. работещите в АЕН работят по изготвянето на статистически данни за статута на всички искания, отправени до АЕН за присвояване на имена и адреси. Преди време беше реорганизирана работата на АЕН. Дейността на организацията беше прехвърлена извън на Калифорния. Работи се по преструктуриране на функциите на АЕН, така ще се постигнат някои подобрения и ще се намали а, фактическото човешко участие в а, вземането на решения. ICANN е изпълнител по договор. Ето защо функциите му в бъдеще трябва да бъдат обсъждани преди всичко с правителството на Съединените щати. Точка 25 от вашия доклад, господин председател, посочва, че Споразумението за АЕН трябва да включва и механизми за многостранна отчетност, така че в бъдеще нито едно правителство да не упражнява контролни функции върху дейността на АЕН. Позволете ми да изтъкна, че това е един много сложен въпрос. Ако се запази системата на договаряне с АЕН, която се използва по настоящем, трябва много точно да определим какво означава многостранна отчетност. Не можем да изискваме въвеждането на многостранна отчетност без точно да определим понятието. Европейският съюз нееднократно е предприемал опити за изработване на общо виждане за бъдещето на договарянето с АЕН но до този момент те са били неуспешни. Трябва обаче да представим такова общо виждане на американското правителство за бъдещото развитие на договорните отношения с АЕН. Функциите на АЕН трябва да се изпълняват от единица или орган, който да осигурява международно присъствие и международно въздействие върху тези функции – АЕН е орган с международно присъствие. Благодаря ви много сърдечно. Ще дам думата на господин Пългър. Вие сте наред, представителя на комисията отново. Благодаря. Добър ден на всички членове на комисията. Благодаря за поканата. Аз съм директор в Генерална дирекция за информационното общество. Моето звено се нарича аудиовизуални средства и интернет. За това съм тук пред вас по тези конкретни теми. Аз ще представя нашата вътрешна организация за това как сме работили до сега и как можем да търсим подобрение на тази работа. Първо, нека да кажа, господин председател, че няма да се връща много назад във времето, защото ICAN корпорацията беше е, създадена в, през 95-та година а сега интернет е вече един световен е, ресурс и то от ключово значение, защото нито правителството, нито организациите могат да функционират без него. И докладчикът е, тук е, съвсем правилно нарича интернет обществено, световно достояние или стока. Мисля, че е, това е много правилно. Сега, как функционираме ние в е, Европа и в е, рамките на еволюцията на интернет и на интернет-корпорацията за присвоение на адрес? Миналата година в дискусии с страните членки, с заинтересовани страни, с депутати от Европейския парламент, ние стигнахме до заключението, че приключването на споразумението за общия проект, това е споразумението, което е, свързва работата на американското правителство с ICANN. Та, да, приключването на това споразумение на края на септември мината година е огромна възможност да предоставим и ние своите виждания. За това Комисията предложи на съвета и на Европейския парламент становището за управлението на интернет и следващите стъпки в това отношение. И ако мога да цитирам съвсем една кратка фраза от това съобщение, което отразява мненията на заинтересуваните страни, на страните членки и на членовете на Европейския парламент. Две са ключовите думи. Едната е интернационализация. Интернет непрекъснато става все по-интернационално обществено достояние или сток. И второто послание е интереса на обществото. ICANN все повече работи в името на обществения интерес. Това са двата ключови момента, които са застъпени в нашето съобщение. Много говорихме за ICANN. Тя се занимава с присвояването на имена и инфраструктурата, която отговаря за цялото функциониране на интернет, така, системата DNS, така наречената система DNS, но ICANN се занимава и с много повече, с всички организации, които предоставят е, съответните е, адреси и имена. И действително е форума за управление на интернет, освен, че е и технически и менеджер на инфраструктурата. Затова решихме, че темата за управление на интернет трябва да се върне и в сферата на политическите дискусии, след като изтече споразумението с Европейското правителство. В този момент шведското председателство се занимаваше с съобщението. Те бяха наясно, че нямаме никакво време. Споразумението изтичаше на 30 септември. И шведското председателство внесе текста в съвета и изготви съответни насоки на не е официални, разбира се, защото ICAN е частна организация. Не, ние не можем така от институционален гледна точка да налагаме на тях каквото и да е. Просто ситуацията е малко странна. Що се отнася до международни преговори, ние имаме съответни процедури. Обаче в случая ние преговаряме не с международна организация с частна такава. Затова ние изготвихме едни насоки и на базата на тези насоки бе проведена една визита на така наречената тройка в Вашингтон в края на миналата година. Е, тройката, както винаги, се състоеше от представител на председателството в момента, шведското председателство, бъдещето председателство, което в момента е настоящото испанско председателство и представител на комисията. Е, тоест, нашия бивш е, генерален директор ни представяше нас. И ние имахме послание, което всъщност се съдържаше в насоките на съвета, които пък се базираха на съобщението на комисията. Нашето послание беше, че съществуват елементите на интернализация и на обществен интерес по отношение на интернет. Защото в последствие се е, подписа а, едно споразумение между Айкан и Штатите и ние приветствахме това споразумение след 3 седмици там това, защото там съвсем ясно се е, така поемаше ангажимента и се говореше, че Айкан, цитирам в момента, ще правят така, че да вземат решения в е, интерес на обществото, а не на отделни заинтересовани страни и се ангажира да прави анализ за положителните отрицателни въздействия на своите решения върху е, обществения интерес. Това е много важно. Освен това, е, това споразумение е, отива и по-далеч. То създава е, система за преглед, за създаване на екипи от доброволци по, от цял свят. Значи става дума не само да се признае публичността на политиката на ЕКЯН, но и да се създаде елемент на интернационализация на тази организация. Първият от този екип и започна своята работа, той е може би най важния Той работи по въпросите за е, отчетността и отговорността и прозрачността на ЕКЯН. Та ние приветствахме споразумението, аплодирахме го и очаквахме, че съответно ще започне да се случват някои неща и да има резултати, но бяхме много изненадани, че е, нищо не е последно. Значи, споразумението беше подписано на 30 септември, през октомври нищо не се случи, през ноември също. А в края на краищата нямаше и много време, защото първия екип, който трябваше да работи, трябваше да представи доклад в края на годината. Така че започнахме да се притесняваме до края на тази година. Започнахме да се притесняваме от това, че нищо не се действа. Първо, е, правителствения консултативен комитет също отправи своите послания и Смят, и ние също смятаме, че е, постигнахме своето, защото е, форума за управление на интернет ни чу, форума, който се проведе Решех. А, депутатите в Европейския парламент също имаха своята роля в изпращането на това послание. Така че ние първо имахме нали, предложението да се създаде такъв е, екип за е, оглеждане на въпросите. Е, на отчетността. 30 души е, съставлява е, екипа, представени са правителства от съответните географски региони, щатите са представени. Един от заместник-председателите на правителствения консултативен комитет от Египет е, е там е генерален директор от Министерство в Китай. Е, нашия е, бивш е, генерален директор на, Европ... на дирекцията е там. Така че смятаме, че е, така, състава на този екип е достатъчно представителен. Е, той започна работата си. Е, първите заседания, е, както бе съобщено тук, започват тази седмица. По тази причина и е, другият експерт, който трябваше да представи нещата тук пред вас, не е тук. И се надяваме, че е, процеса започва добре. Е, има две обяви за конференции. Ще има и втора среща на екипа е, през твърда седмица на юни, е, точно преди срещата на ICANN в Брюксел. И тогава ще може точно да се оцени как работи и как напредва работата на екипа, дали се занимават именно така. Докъде ще стигнат с доклада по въпросите за отговорността и прозрачността. Това е, господин председател, всичко, което се случи до сега. Смятам, че е доста важно, защото Европа даде своя глас и своя принос. И нека да ви е, цитирам думите на ръководителя на Националната асоциация за телекомуникации в Штатите. Той съвсем наскоро се изказа той и говори за интернет политиката 3.0. И той казва, че ICANN е един от най-напредничевите модели на сътрудничество на различни заинтересовани страни в света. И от тяхна гледна точка, според него, е изключително важно и много удачно правителствата да участват в ICANN, защото те по този начин ще е ясно, че взетите решения отговарят на интересите на обществото. Това е изключително голяма промяна спрямо традиционния начало, старта на ICANN, интернет корпорация. Затова Разбира се, господин председател, има още какво да се прави, но до този момент работата е достатъчно ефективна и сега вече подготвяме срещата на ICAN в Брюксел през юни, а също така и среща на форума за управление на интернет в Вилниус през септември. Винаги сме си сътрудничили много добре с парламента по повод на срещата на форума за управление на интернет. Мисля, че всички ще се съгласят с това. И е, сега доклада на господин Сузе Вагнер се появява в много удачно време, защото сега е времето, когато трябва да се вземат много важни решения за прозрачността, за отговорността, за отчетността до края на годината, така че точно на време се появява доклада. И мисля, че трябва да търсим и начин да ангажираме на по, такъв по-регулярен режим Европейския парламент. Благодаря ви, господин председател, и ме извинете, че говорих толкова дълго. Благодаря ви. Поглеждайки часовника, се налага да напомня, че всеки от е, експертите би трябвало да е, говори не повече от 5 до 10 минути, така че да дадем възможност и на колегите да зададат своите въпроси. Господин Браун е следващият ни е, гост. Благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа, за възможността да говоря днес пред вас за управлението на интернет и сигурността на киберпространството. Явно е, че зависим от интернет системите, но нивото на сигурност, което предлагат, все още не е на необходимото равнище. Вече наблегнахме на това колко е важно да са на разположение критични инфраструктури за управление на сигурността. Особено, що се има предвид до последния пакет от мерки за далеко съобщенията – ще, предоста... ще очертая още пет стъпки, които Европейският съюз следва да предприеме за насърчаване на сигурността. Първо, държавите членки трябва да постигнат общо равнище на киберсигурността, като се създаде обща екип за спешно реагиране. Трябва да се продължи работата по организиране на форуми за обмен на информация в тази област. Второ, трябва да се увеличи ефективността на агенцията ЕНИСА, като се създадат и необходимите за това ресурси. С оглед на договора от Лисабон трябва да се предприемат и стъпки за осигуряване на сигурността в области, които до този момент бяха предмет на дейността по стълбовете. Трябва на трето място да се вземе предвид и директивата на съвета от 2002 година за създаване на критични системи за публични мрежи. Трето, трябва да се създадат необходимите средства за публичните оператори. И на пето място да се очертаят политиките в областта на обществените поръчки. Преводачите имат проблеми с превода, тъй като говорите твърде бързо. Моля ви да съобразите темпото съобщението на комисията относно управлението на интернет се заявява, че Европейският съюз трябва да поеме водеща роля по отношение увеличаване сигурността на а, киберпространството, чрез засилване на диалога с националните парламенти. Трябва да се очертаят конкретните параметри на тази водеща роля на Европейския съюз. В добавка към мерките, които описах до този момент, засилената роля на Европейския съюз може да включва подкрепа за ICANN при присвояването на имена и адреси в интернет, съвместно сътрудничество с международни организации, като Организацията за економическо сътрудничество и развитие, ООН и други, с цел насърчаване на международната координация в областта на киберсигурността. Трето, създаване на система за реагиране а, на при неизправности в системата. На последно място от основно значение е насърчаването на основни европейски ценности, като правото на личен живот и сигурността на личните данни. Трябва също така да бъдат постигнати и международни споразумения за ефективни средства за обещетение. Европейският съюз трябва обаче да бъде много внимателен по отношение на мерки за отказ или блокиране на имена и домени в интернет това ще създаде много отрицателен прецедент, особено за държави, които не споделят европейските ценности. Благодаря ви. Благодаря ви. Продължаваме. Ще дам думата сега на Дейвид Чилък. Много ви моля, все пак съобразявайте се с това, че времето не е неограничено. Уважаеми. Уважаеми депутати, аз ще засегна един малко по-различен аспект, но съм впечатлен от това, че сега се поставя въпроса за управление на интернет – и е, сега трябва да помислим какво ще се случи в бъдеще след 10 години. Интернет не се отнася само за предоставяне на информация и търговия на стоки, но също и за обучение, за култура, за развитие на обществото. В момента се създава една нова форма на обществото, която не е продължение на съществуващото, а просто е нова, защото е, създава нови възможности за свързаност на хората по света. Е, защото и ние се движиме е, от посока на традиционното общуване между групи, където всеки знае всичко, към много по-широка комуникация. И много важно е да отчитаме факта, че се развиват и нови начини за мислене. Една отрицателна последица от това е, че може би губиме възможността е, поединично да мислим в дълбочина за нещата, така както разбират гениите, но пък да се възползваме от е, колективния интелект. И в такъв смисъл е, индивида няма да има толкова голямо значение в тази обща мрежа. Може би е, ще се създаде и нов вид е, човешко същество. Трябва да мислим за това как се развиват нашите деца. Защото те са поколението на интернет. И нищо чудно структурата на мозъка в бъдеще да бъде различна, защото децата получават е, информация по друг начин, те комуникират по мрежата, с визуални средства, което означава, че мозъците им могат да поемат да работят по различни задачи едновременно много повече. Когато хората или хора над 10 години работят по повече от една задача, ефективността им намалява много, но това не се отнася за децата до 10 годишна възраст. Така че следващото поколение може би ще бъде напълно различно от нас. Това трябва да мислим и за а, начините по които освояват а, информацията децата сега. Те, те не я поемат автоматично, всичко трябва да бъде интерактивно. А, трябва да мислим за това и как да се промени образованието, начинето на поднасяне на информация. Училището вече не е най-важното място за децата. Онлайн съществуването е място, като те срещат също приятели. Тяхното мислене също вече не е толкова линейно и текстуално, както на предходните поколения. Тоест, това, което се случва е, че е, както споменах, е, е, структурата на мозъка е различна. Тя много бързо включва различни внимания, нива на, влияние, на внимание и включва различни задачи. Хората превключват много бързо към обработка на различна информация. А, така като гледате хората, които прескачат от канал канал на телевизия, ни се струва, че те не могат да освояват информацията, която се представя, но децата до 10 години вече показват, че са много, много добре могат да освояват информация, по, идваща по различни канали и да я обработват. Е, освен това, младите абсолютно са свикнали с нелинейното мислене, докато ние, за да получим едно общо смислено цяло, трябва да минем през един е, линейен процес. А, а младите могат много по-бързо да се интегрират в една среда, където се предоставят е, образи, информация по нелинейен начин. Затова мисля, че трябва да размишляваме за въпроса, когато говорим за управление на интернет, как да се предоставят учебни материали, обучителни материали, а включително и въпроса за личния живот и защита на личните данни, защото представата за личния живот е различна, използват се различни ресурси, данни от всякъде и е, младото поколение предпочита да освоява да, е, информация по-активно те самите, а не да им бъде предоставена от учители тази информация. Има една книга, е, която предсказва, че от ерата на текста ние се движиме към ерата на шоу бизнеса. Тоест, си представете, че се движиме от посока на Нью Йорк към Лас Вегас. В книгата се разсъждава какъв е ефекта на визуалната култура върху критичната способност за мислене. През 20 век така ужаса за обществото бяха, може би, писанията на Джордж Оруел, но за нас сега, може би, ужаса ще бъдат а, е, така картините, рисувани от Олдос Хаксли за обществото, което непрекъснато иска да бъде забавлявано, да бъде занимавано с нещо. А, е, през 80-те години писа Хаксли тези неща и ние сега като че ли вече започваме да достигаме до този е, момент, който много свързан с интернет, трябва да се мисли внимателно за това, че визуалната информация всъщност не дава възможност за по-задълбочени размишления и всичко трябва да бъде предоставено по един развлекателен начин. Та, визуалната култура а, смята се, че в момента тя нарушава възможността за така, за индивидуално разсъждаване. За това трябва да се разсъждава и за това как да усъвместим така, ерата на самостоятелното съществуване с ерата на пълната свързаност. Младите хора са свикнали да предоставят, така да бъдат свидетели на информация за стотици и хиляди други и тяхната да може да се вижда от други хора. Трябва да мислим как точно се развива и културата на младите, защото тя се развива като директно влияние от интернет. Така че управлението на интернет, е, там е, в доклада се споменава правото на личен живот, обаче нашата представа за личен живот е вероятно напълно устаряла. Защото тинейджерите изпращат може би 4000 е, послания на месец ако ги умножите това по годините, в които върват, <laughs> стигаме до милиони меседжи. И а, децата от 10 до 18 години стоят на интернет до 10 часа на, ден. Това е огромно количество време. А, и е много важно, на седмица, извинете, вероятно 10 часа, и за това е, трябва да мислим как да дефинираме личен живот. Тези, хора, тези деца, които сега са на 10 години, за 10 години ще бъдат на 20 и тяхната представа за личен живот ще бъде съвсем различна. Тези е, неща имат е, отражение върху нашият е, мозък, начин на мислене и, начин на вземане на решение, защото решенията се обословяват и социална, социалния контекст. Ние функционираме на базата на размишляване, но в момента а, нашия мозък а, работи по социален начин, независимо от това, че взима решение на базата на размишление. Интернет има отношение към тези неща. И смятам, че е много добре, че Европа разсъждава за управлението на интернет, защото е, това, което обсъждаме сега след 10 години, ще бъде още по-променено. Имайте предвид това. Интернет няма да се отнася само до обмен на информация и обмен на стоки, а обмен на е, преживявания, на опит. Благодаря ви. Предоставихте ни невероятно много информация която за нас най-вероятно ще бъде от полза. Ще бъда много благодарен и на колегите, които сега ще вземат думата, ако бъдат по-кратки и се ограничат до най-същественото. Госпожа Тротман. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да подчертая, че Както доклада на колегата Соса Вагнер е, се подкрепя от мен. Е, аз приветствам работата и на докладчика, и на докладчиците в сянка. Много благодаря и на нашите експерти, които е, чудесно обясниха с какво точно се занимават всичките тези контролни органи или надзорни органи и работните групи. Качеството на проверките, на прегледите, които те извършат, е, ще е, зависят е, в крайна сметка и от е, е всичко това, което е, върши ИКАН. Въпроса за международното представяне отчасти вече е решен да, ние знаем, че от гледна точка на Европейския съюз и на САЩ вече е постигнато съгласие по отношение на прозрачността и партньорството. Някои членове на Сената и на Конгреса в САЩ все още не признават е, така, ролята на ИКАН, но е, може би ще можем е, да постигнем нещо. Възможно е през юни да допринесем за едно успешно провеждане на съвещанието на ИКАН в Брюксел. И един втори важен фактор е членовете на Европейския парламент и депутатите като цяло да вземат по-активно и важно участие в процесите. Нашите становища, нашата реакция на една голяма част от дейностите и процесите в рамките на управлението на интернет ока, оказва влияние върху поведението на отделни участници, така че ролята на депутатите е много важна. Във всеки случай можем да помолим експертите да ни кажат как оценяват следващите стъпки при управлението на интернет в бъдеще какво вие прогнозирате, какво вие смятате за правилно, защото ние се подготвяме за срещата в е, Вилнюс, за следващия етап, в който ще започне, така да се каже, една нова ера и това ще бъде първите е, години от форума за управление на интернет и неговата активна роля. Да, аз също подкрепям колежката. Наскоро разглеждахме друг доклад, свързан с електронното управление. А и то най-вече от гледна точка на продуктите. Докато сега разглеждаме нещата от гледна точка на администрацията, на управлението в, по отношение на администрирането. Как според вас можем да наложим Е, един правилен подход в Европа, е, без е, да налагаме прекалено много зависимост от правителствата. Т.е. един междуправителствен подход е необходим и в Европейския съюз. Начина по който Китай, да кажем, аргументира своята позиция е, така да се каже, нещо съвсем е, неясно за нас, докато има и други позиции, които при всички положения можем да приветстваме. Е, много важно е да се погрижим управлението на интернет да не попадне в неправилните ръце. Ние видяхме след Копенхаген какво се случи. С други думи, е, има още много неща, които трябва да се свършат. Европейският парламент би трябвало да продължи активните си усилия, да подкрепи форума за управление на интернет. Управлението на интернет е нещо много важно. Естествено, че и форумът за управление на интернет играе важна роля. Но аз смятам, че би трябвало да включим повече развиващи се страни да хвърлим поглед към Африка. Как можем да а, включим и африкански страни? А, непрекъснато се сблъскваме с критика, с оплаквания. Също времено се казва, да, липсват финансови ресурси, но нека да видим от гледна точка на Тунис, да кажем, комисията може ли да предложи нещо, предприела ли е нещо? все още има скептици по отношение на форума за интернет управление, така че това би бил моят конкретен въпрос към комисията. Разполагаме само с няколко минути и за това сега ще попитам групата на експертите, кой би желал да вземе отношение по зададените въпроси не е задължително сега да ни дадете веднага отговор на всички въпроси, но ако някой от вас желае да отговори на някои от зададените въпроси или да коментира изказванията на колегите, има възможност. Комисията директно бе визирана с един от въпросите. Кажете ни нещо. Благодаря, господин председател. Успях да определя три групи въпроси отнасящи се предимно до настоящата ни позиция, до близкото бъдеще и по-далечното бъдеще. Един от проблемите, към които ще се насочим, към които трябва да се насочим, е договорът с Аяна, който бе споменат и от господин посланника. Той представлява двустранно споразумение между ICANN и правителството на Съединените щати. и урежда основните технически функции, свързани с координирането на глобалното присъждане на имена и адреси. По исторически причини основната част от тези функции се изпълнява в Съединените щати. Това е настоящата ситуация. Не искаме да внасяме драстични промени, но рано или късно трябва да обсъдим този проблем с американската страна – преди известно време бяха ревизирани насоките на Корепер. Испанското председателство също зае становище по въпроса, свързан с изтичането на близко бъдеще на договора с АЕН. Според това становище трябва да се постигне взаимодействие с правителството на Съединените щати, за да се изготви последващо споразумение. Това не е особено радикално становище, но според нас въпросът трябва да бъде решен на международно равнище. Повтарям още веднъж, не искаме да внасяме драстични промени в ситуацията, трябва да подходим дипломатично. Що се отнася до предстоящите събития, то разбира се в Брюксел действа правителствения консултативен орган. Той ще проведе своята среща през юни. По въпроса за форума за управление на интернет, позволете да споделя, че това е един много важен форум. Той е отворен за различни заинтересовани страни, заема и стратегическа позиция по отношение на управлението на интернет, защото предоставя възможност за свободно изразяване на мнението. Всеки може да се присъедини към този форум и да го използва като платформа за изразяване на позицията си. Това не се харесва на доста правителства по света. Форумът бе създаден преди 5 години и първият етап от дейността му ще приключи се срещата в Вилнюс, където трябва да бъде взето решение за нейното продължаване за още 5 години. Това е позицията на Европейския съюз. Разбира се, форумът може да подобри нивото си на видимост да работи и с други държави. За тази цел трябва да бъдат предоставени необходимите финансови средства. Особено трябва да се засили сътрудничеството между форума и гражданските общества в развиващите се страни. От значение е обаче дейността на форума да продължи под същата форма, т.е. като дейност на форума, който се самоуправлява и включва различни заинтересовани страни. Това не трябва да е форум за изразяване на предварително подготвени на междуправителствено равнище становища, а за свободно изразяване на позиции. Съвместно с колегите в Нью Йорка постоянно държим връзка, имаме информация за това какво става там. Получаваме информация и от Женева, от органите на Обединените нации – в момента се намираме в много, на много важен етап, на който се определя бъдещето на форума за управление на интернет. Осъзнаваме какви са свързаните с това рискове и как да ги преодолеем. Господин посланникът Калкинс. Благодаря. Аз няма да говоря за форума за управление на интернет, защото вече се говори по тази тема. Само една бележка, свързана с изказване тук в залата. Еволюцията от последните 10 години е невероятна по отношение на това какво прави ICANN. А, също така е, е те самите като корпорация са се развили по начина по който работят. И не мога да не подчертавам непрекъснато колко важно е да се правят прегледи и проверки. Защото това дава възможност за международен контрол и наблюдение. Така че изключително важно е как работи ICANN по тези ангажименти. Това е най-ключовия момент. Корпорацията трябва да може да извършва този контрол в съответствие с поетите ангажименти и споразумения. И съответните прегледи с са начина да се удостовери това. Но ние трябва да предоставяме възможност ICANN да работи в, по, така, в максималния си капацитет. Благодаря ви. А накрая да чуем отново докладчика Соса Вагнер. Благодаря, господин председател. този малък семинар или тази дискусия с нашите гости, експерти, бе много полезен. Те ни предложиха много информация, те ни развеселиха в някои случаи. Те ни предложиха и развлекателна информация, и много сериозна информация. Естествено, сега в момента нямаме възможност и няма и нужда да се спираме в дълбочина на всички проблеми, които бяха засегнати. Във всеки случай, мнението на експертите ще се отрази на текста на моя доклад. Господин Фон Нислеро и госпожа Тротман, депутати в Европейския парламент, посочиха за това, че ние се е, занимаваме много активно с тази тема тук, в Европейския парламент и изобщо в европейските институции. Аз мятам, че двете изказвания на колегите бяха много важни, тъй като много често Европа е, спори Европа застъпва различни мнения. Е, но ето, че тук по отношение на управлението на интернет се разкрива един уникален шанс, а именно да вземем една обща съвместна позиция и да започнем да действаме единно. Не става дума за това да се налага някакво испанско виждане на всички европейски институции. Не. Става дума за това да чуем в съзвучие и в хармония общия глас на Европа. Благодаря ви, колега. Благодаря за представения от вас доклад. 6 май е крайният срок за представяне на изменения 12 часа. Позволете ми от името на всички депутати да благодаря още веднъж на всички гости, благодаря най-вече на експертите.